Гърмиен колегос, парламентарни свечи. Колеги, почитаеми депутати, дами и господа, чест е за мен да председателствам днешното следобедно заседание заедно с моите колеги от комисията ИТРЕ, госпожа Патиция Стоа Заедно ще председателстваме заседанието на Комисията по промишлено изследване и енергетика. Надявам се, че заседанието ни ще бъде а, интересно. И тази втора, това второ заседание е посветено на а, европейската енергийна политика а, за устойчив растеж и конкурентоспособност. Нашата политика е изправена пред редица предизвикателства. Тя трябва да се опита да постигне най-важните си цели, завършването на единия вътрешен пазар, осигуряване а, на достатъчно ефтина и сигурна енергия и в същото време да намалява емисиите на въглероден диоксид. Ще обсъдим днес след обед как могат да бъдат а, с общи усилия постигнати тези цели. Ако искате да задавате въпроси към нашите лектори. Моля, попълнете жълтите карти, формуляри, които са пред вас. И ние след това ще ги съберем и ще съставим списък на желачите да се изкажат. Господин Таяни изглежда ще закъснее с около 20 минути, затова вместо това давам думата на господин Маркос Бейрер, генерален директор на Бизнес Юрап. Имате думата. Благодаря, господин председател, дами и господа. Благодаря за поканата. Благодаря на Литовския парламент и на Европейския парламент за това, че организираха тази среща. Идеята е много добра да обсъдим тази извънредно важна тема именно сега, защото предстоят много важни решения. Първо на 22 януари комисията ще вземе подобно решение. След това през феврари ще се събере Европейският съвет. И разбира се, в тази работа участват активно Европейския парламент и националните парламенти. В целия дебат за енергетиката се обсъждат много важни въпроси, важни за работодатели, важни за европейската промишленост. Именно затова много важно е а, да гледаме ясно и да анализираме проблемите. Проблеми, които от някои тях са възникнали от начина по който подхождаме към енергийната политика до сега. Ако искаме да организираме нашата политика, а, така че да може да реиндустриализираме Европа, но това не можем да постигнем без сериозни промени в нашата енергийна политика и в е, този процес трябва да решим редица проблеми. Първият от тях, той изглежда очевиден, а това са високите цени на енергията. Всички знаем, че цените на газът и електри... електроенергията значително се покачиха в последно време в Европейския съюз и докато при ня... някои от нашите главни конкуренти цените върват надолу. 37% е увеличението за електроенергията между 2005 и 2012, докато в същевременно с 4% е намаляла цената в САЩ, а пък с гъста 41%. Нещо това което има голямо значение за конкурентоспособността на редица промишлени отрасли. В цените на газът нещата са още по-тревожни, не на последно място, защото Картината там е много сходна. Ако говорим за ръководителите на предприятията, главният Та причина, за която не, поради която не инвестират в Европа, първо е цената на енергоносителите и а, и достъпът до финансиране. Това са двата фактора, които ги възпират да участват в нашия пазар. И именно с високите цени на енергията трябва да се занимаем ние. И също времено имаме и цели, свързани с измененията в климата и околната среда. И тук така, това заглушава сигнала, ако мога така да кажа. Защото цените на въглерода в въглеродните емисии в Европа са сравнително ниски. Това се дължи на кризата и на редица схеми за субсидиране на ВЕИ, възобновените енергоисточници. Ако трябва да споменем цифри, 170 милиона тона преди кризата и над 100 милиарда за възобновими енергоисточници. Това второ. А трето, не, което искам да спомена, това е липсата на координация между страните членки. Намираме се в положение, при което европейският енергиен пазар и нуждите от енергийни връзки са по-големи, по отколкото когато е да било, а координацията ни съвсем не е на това ниво. Да ви дам само един пример. Also specifically neighboring countries, and this is of course a decision Пример, за пример това е а, германският енергиен модел. Така че няма да може да решим този проблем а, без а, а, достатъчно координиране на нашите усилия. А, като разглеждаме цялостната енергийна политика на Европейския съюз, ако я погледнем от тичи поглед, примерно, е, и сравним Европа с САЩ, ще установим, че нашето производство на енергия става по-мръсно, по-скъпо и производителите не печелят кой знае колко много, докато в САЩ същият отрасъл е по ефти произвежда по ефти но и по-чисто. Очевидно, че значи, има проблеми в дизайна на, на, на отрасъла в Европа и трябва да го погледнем още един път. Ние имаме седем ясни препоръки, политически препоръки за решаване на този проблем. Първо, мисля, че това е споменавано и по-рано, това е проблема с баланса между политиката за предотвратяване на климатичните промени и економическата и ценова ефективност. Необходимо е да имаме цели за тази економическа конкурентоспособност. Не се отказваме от необходимостта да изпълним нашите задължения по отношение на защитата на климатичните промени, но като че ли прекалено много се съсредоточаваме в едно нещо. Значи, първо трябва да имаме компетитивност на цените, второ сигурност на, сигурност на доставките и трето защита на околната среда. Значи, Необходима е по-висока конкурентоспособност е, на цените, е, ако искаме да можем да се конкурираме с нашите най-големи конкуренти. Това първо. Второ, е, смятаме, а знам, че мнозина не са съгласни с това, че трябва да имаме не три цели, една единствена цел за въглеродните емисии. Защото другите две цели, според някои, играят роля отрицателна, като изкривяват пазара. И по този начин не може да имаме инвестиционна сигурност. Като казвам това, това не значи, че ние не ценим приноса на възобновимите енергоисточници, но в никакъв случай не бихме искали те да получават безкрайно дълго субсидии. Те трябва да се участват в пазара, още сме далеко обаче от а, това. Ще дам пример пак от Германия, съжалявам, но там цифрите са ясни. Намаляването на един тон а, а, CO2 чрез слънчеви панели се струва 600 евро. Е, очевидно това не е рационален подход е, към е, решаването на проблема. И като казвам, че е добре да възприемем една единствена цел за емисиите, трябва да вземем предвид към какво се стремят нашите партньори, конкуренти и други части на света. Нека се върнем малко към историята когато е, е, Европа е направила вече много, това не значи, че не трябва да продължава, но за да постигнем нашите цели, т.е. намаляване на 21% от 2020 до 2020 година, трябва също така да подкрепим цел след 2020 година до 2300, независимо, че другите държави в света могат да не участват в това. Това съвсем не е очевидно Обсъждах този въпрос с моите избиратели, но ми се струва, че това е най-добрият начин да продължим напред и а, да продължим използването на системата за търговия с емисии, защото това е най-добрата система. Но трябва да приспособим нивото на своите амбиции към това, което правят другите, защото няма да можем сами да спасим света нашите дял в емисиите в света е само 11%, делът на другите се расте непрекъснато и през 2030 година нашият дял ще бъде 4-5% от емисиите в световен мащаб. Значи ние дори да намалим нашите емисии до нула, това няма да спаси планетата. Това не значи, че ние не трябва да изпълним нашия дълг е, да поемем нашата част от отговорността, но когато обмисляме нашите стратегии, трябва да бъдем така внимателни. Мисля, че обаче е вече е доказано, че като добрия пример, който се надявахме, че ще бъде плодотворен, не даде такива резултати, каквито очаквахме за постигане на споразумения в световен мащаб. Радваме се, че за първи път бизнес общността имаше възможност да обсъди тези въпроси. Това стана в Варшава, но видяхме, че там нещата не отидаха в желаната посока. Видяхме нежелание на Индия и Китай да се присъединят. Япония премина от минус 25% на плюс 3%. Така че, общо взето, а, а, нещата а, не изглеждат а, а, розово. Искаме реалистичен бюджет и въобще реалистични цели. Ако ще говорим за минус 40%, а, а, това а, едва ли е а, постижимо. Ние трябва да се приспособим. А, преисполним исканията си, амбициите си в съобразно преговарящите страни, за да можем да включим всеобщо разумение, трябва да бъдем достатъчно гъвкави, да намалим амбиционните си планове, защото иначе ще направим същата, повторим грешката от Копенхаген, нещо, което не бива да правим казах, че ще продължим а, а, системата за търговия с емисии като кръгълен камък на нашата а, политика. Знам, че системата им, и, има и про, проблеми. Знаем, а, а, че това е система, която разчита на пазара. И след 2020 година, може би, ще се окаже необходимо да въведем механизъм който да бъде малко по-различен. Но във всички случаи той трябва да бъде предвидим, прозрачен и в никакъв случай да не бъде а, политизиран а, и да се влияе главно от цените. Знаете, че съм скептичен по отношение на субсидиите за възобновимите енергоисточници. Те постепенно трябва да отпаднат. Това не може да стане от днес за утре, там са направени значителни инвестиции, но става дума за нещо, което е много скъпо и което изкривява пазара. Става дума за някои нови технологии, но в никакъв случай не може да говорим за постоянното им субсидиране. И като, ако трябва да се върна на проблема за въпроса за координирането на усилията ни, необходима ни е задължителна а, оправно обвързваща система за координиране. Необходимо е да има задължителни консултации. Разбира се, няма да нарушаваме правомощията, навлизаме правомощията на страните членки. Знаем, че повече Европа значи за нас по-добра Европа и затова съществува остра нужда от по-добро координиране на националните е, енергийни политики. И още нещо, което мисля, че е важно. Като казвам, че системата за търговия с емисии е добра система, това трябва да бъде система обаче, която да се ръководи от пазара, а не да бъде фискален инструмент. Защото много пъти виждаме съюз на е, органите, които занимават тази система, с съответните финансови министерства и много пъти тя става по-скоро фискален инструмент, инструмент на фискалната политика, нещо, което не трябва да допускаме. Смятаме, че средствата набрани от е, тази система трябва 100% да се реинвестират в промишлеността, за да може тя да остане достатъчно конкурентоспособна на световният пазар Става дума за особено важните преки инвестиции в економиката, които ще могат да ведат до положителна промена. промяна. А, а това не е необходимо, ако искаме да постигнем целите, които сме си поставили. И накрая, но не последно по важност, особено важно е да разнообразяваме а, източниците, от които получаваме енергия. Това е особено важно. Става дума не само за търсене на нови възможности, но за използване на съществуващите възможности. И тук е, идва въпроса за шистовия газ. Не отдавна а, а, говорихме за а, източното партньорство. А, и там въпросът е не само по економически, но и по стратегически причини Знаеме, че шистовия газ ще играе значителна роля. Знаем, че традиционните ни ресурси намаляват и трябва да търсим альтернативи. И е, именно шистовия газ е подобна альтернатива, така че в никакъв случай не трябва да се самоизключваме от тази възможност. И така, за да приключа, мисля, че е особено важно да намерим баланса между защита на, клим, промен, на климатичните промени, и енергийната политика, но още много трябва да се направи достъп до финансиране, нови умения, отваряния на пазара, по-голяма гъвкавост на пазара на труда, но това е вече друга опера. И това е, е един от ключовите елементи на нашата енергийна политика. Още един път благодаря за вниманието ви и за поканата. Благодаря. Благодаря, господин генерален директор, господин Маркос Беер. Изнесахте много интересна лекция, повдигнахте много въпроси, представихте позиция, която е различна от позициите на много от нас. И тъй като господин Таяни още не е тук, ще дам думата на господин Корнелис Блок, професор в Утревския университет, който ще говори за възобновими енергоисточници и устойчив енерген баланс. Благодаря за възможността да направя кратка презентация за възобновяемите енергийни източници и бъдещето на енергетиката в е, Европа. Искам по време на моята презентация да засегна три теми. Първо, какъв може да бъде дело на възобновяемата енергия към 2030 година. Второ, да обсъдим въпроса по какъв начин ВЕИ да бъдат интегрирани в е, е, системата съмдяване с електричество и по какъв начин, третия въпрос, да продължим да насърчаваме развитието на ВЕЙ. Сега, по първия въпрос. Какъв може да бъде приноса на възобновяемата енергия към 2030 година? За да отговорим на този а, въпрос, трябва да разработим, трябва да видим един а, световен а, модел, взимайки предвид а, всички видове, технически, економически и други а, ограничения. Няма да навлизам в а, всички подробности. А, ще ви представя един от основните резултати. Виждате го на тази е, схема. Това е положението към 2030 година. Знам, че до последните редове не може да се види всичко, което е написано, но ще се опитам да ви обясня. Заглавието на този слайд е възобновяема енергия към 2030 година. Надолу са дадени различните възможности в различен цвят. Отдолу виждате тези цветни ленти. Това е преноса на възобновяемите енергийни източници. Е, към 2030 година е възможно дела на възобновяемата енергия да достигне 40%. Това е нещо, което е, доста отговаря на сегашните прогнози, на сегашните тенденции. А, ако видите каква е разбивката по източници, ще забележите, че картината е доста а, а, разнообразна. Долу в синьо е дадена а, вятърната енергия, а, по крайбрежието и в морето. След това в жълто-оранжево е дадена соларната енергия. Виждате водата, е стабилен източник на енергия. След това виждате геотермална енергия и биологични е, горива. Е, това са биологични горива от е, отпадъци, но също така и от растения, които се отглеждат специално за тази цел. Виждате, че микса е доста разнообразие. Виждате, че енергията заема един доста голям дял в цялостното потребление на електроенергия. Но извода като цяло е, че е възможно да се достигне 40% дял на възобновяеми енергийни източници. Има разлики между секторите. Най-голяма е дела на ВЕИ в, при сградите това е енергия използвана за отопление и електрохранване с електричество. Най-нисък е дела в транспорта. виждате, че е значителен дел на ВЕИ в всички дялове, или поне е възможно този дял да бъде значителен. Следващия слайд е посветен на разходите най-горната крива е кривата на инвестициите, т.е. какво е необходимо да се направи като инвестиции, за да се достигне целта. Вижда се, че трябва да се инвестира 2% от БВП годишно, за да се придвижим в желаната от нас посока. Това са инвестиции за енергийна ефективност, но също така инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност. 2% годишно от БВП. Това не са разходите, това са необходимите инвестиции. Синята крива дава економиите, които спадат с течение на времето, защото ви отпадат разходите за закупуване на изкопаеми горива. По средата е зелената крива. През първото десетилетие и половина вие виждате нетни, нетни инвестиции, а след това виждате нетни ползи към края на десетилетието. А, всички тези криви зависят много от а, цените на а, нефта, но тук в тази схема не, не е взета предвид цената на въглеродния диоксид. Ако тази цена бъде взета предвид, ползите ще бъдат дори е, по-големи. Е, намаляването на емисиите играят много важна роля в е, тези прогнози, емисиите въглероден диоксид в Европейския съюз се предвижда да бъдат 50% по-низки, отколкото през 1990 година. С което стигаме до следващия въпрос, а именно как да интегрираме ВЕИ в а, системата за снабдяване с а, електричество. Първо ще ви покажа един слайд за това как изглеждат системата в момента. А, това е картината за Германия. Това е нормалното състояние на Германия. А, това а, виждате е, че картината е доста традиционна. През към януари тази е, е година това е производство на електричество за една седмица в е, е, Германия. Е, това е разбивка по дни. Вижда се, че потреблението през деня е по-голямо, отколкото е, през нощта. Виждате дела на енергията, произведена от е, е фотоволтаици и от е, ветрени паркове. Дела на фотоволтаиците е по-малък, разбира се през зимата. Вие най-вероятно познавате този, този модел червената крива е ядрена енергия, след това следват лигнитни въглища, други, а оранжевия сегмент е природния газ. Това е един доста традиционен модел, който отразява факта, че газовите централи се изключват през нощта и се пускат през деня. Това е типичната картина за зимния период от преди няколко години, пък и настоящата. Е, е, нека сега да видим каква е картината през е, лятото. Заета една седмица от юни в Германия. Виждате, че картината е съвършено различна. Виждате, че през светлата част на деня е произведена голямо количество енергия от фотоволтаици институции вече почти няма място за природен газ. Оранжевия сегмент вече почти не е необходим през летния период въглишните електроцентрали се изключват през уикенда, намалява се дела на произведената ядрена енергия през уикендите, т.е. картината е доста по-различна. Има две неща, които трябва да се отбележат много стабилна е картината на производство на електроенергия. Виждат се разликите между светлата и тъмната част на деня. Доста равен е, равна е кривата на произведената ядрена енергия. и промените са, са доста типични, особено по отношение на енергията, произведена от вятър. Сега това е картината на цените. Цените се вижда, че са доста високи. Има значителна разлика между цените за дневна и нощна електроенергия. Виждате, че благодарение на високия дял на слънчева и ветрена енергия, цените са а, спаднали а, в Германия в сравнение с минал период. Индустрията в Холандия, примерно, вече се оплаква от ниските цени на енергията. В а, а, Германия виждате, че дори на места цената е отрицателна. Може да си представите какво а, ще се случи, ако имате по-голям дел на соларната а, енергия. виждате, че има два пика дневно под формата на камила. има пик през нощта за конвенционалните електроцентрали. Така че говорим наистина за съществени изменения в енергийната система. И това е само началото. В е, Германия продължава да се говори за по-голям дел на възобновяемите енергийни източници, също и в е, другите държави, може би дори да се удвои е, техния дял. Със сигурност това, което се изисква е гъвкавост. Какви а, а, възможности за гъвкавост имаме при захранването с а, а, енергия. Това, което ще кажа сега е в, в сила не само за конвенционалните електроцентрали, но също така и за тези, които работят с възобновяеми горива. Второто, което е важно, е гъвкавостта от страна, страна на а, търсенето за в бъдеще, когато електромобилите станат повече и към това трябва да се адаптира системата на захранване. И Трето, което е най-важно за момента, е, това е мрежата. Е, голяма част от гъвкавостта може да се постигне е, чрез мрежата, т.е. електроенергията, произведена на едно място, да може да се използва на друго място. И и накрая последния елемент е съхраняването на електроенергия. Това не е най-добрата първата опция от економическа гледна точка и дори не в краткосрочна перспектива. Ние дори сме направили един доста детайлен анализ на Германия и какво ще стане, ако Германия е, не продължи да разширява своята преносна е, е, система. Това разширяване ще бъде ограничено до 2300 година. Вие всички знаете за амбициозните планове на Германия за разширяване дела на ВЕИ. Германците обаче биха могли да постигнат своите амбициозни цели до 2300 с настоящата система и с настоящата мрежа. Разбира се, ще бъде по-ефтино, ако преносната мрежа бъде а, е, разширена. Така че разширяването на преносната мрежа със сигурност е много важна тема. Това е долу-горе, е, това са нещата, които бихме могли да направим. Е, Извода е, че имаме много възможности, с които да превърнем а, системата в, в по-гъвкаво. Има много начини за решаване на проблемите. И последния въпрос, който искам да повдигам, повдигна, ще го направя, понеже ми остава още малко време. Е, но бързичко ще мина през тази тема. Е, това е темата за това как може да продължим да насърчаваме ВЕИ за в бъдеще. Има много възможности, всички от които се използват в е, Европа Мнозина от вас е, знаят, е, че е, много обществени поръчки се обявяват през е, последно време е, за стимулиране на възобновяемите. Има различни захранващи тарифи. Все повече е, държави имат е, преференциални тарифи за е, е, възобновяема енергия, с която се захранват мрежата. Има в Европа различни системи е, за насърчаване на ВЕИ. Е, ние сме е, е, извели множество е, полуки, направили сме много изводи от различните е, системи, Със сигурност е, е ясно, че имаме нужда от повече хармонизация, но от нашия анализ сме направили три основни извода. Е, първо, е, е, държавите трябва да предлагат стабилна система за насърчаване на ВЕИ, защото често променящите се система за насърчаване обезкуражава и отблъсква инвеститорите. Е, второ, риска за инвеститорите трябва да бъде е, сравнително малък. защото ограничаването на риска означава и намаляване на разходите. И трето, трябва да се уеднакви нивото на подкрепа за развитието на технологията и на пазара. и да се адаптират, да се предложат подходящи нива на подкрепа. Е, в заключение мога да кажа, че Деланавей е, може да бъде разширяван, те могат да бъдат интегрирани в е, системата и накрая, когато стане дума за насърчаване на ВЕИ, трябва да се използват индивидуално адаптирани системи. Благодаря дякую Много благодаря, господин професор. Благодаря за представянето. И така, господин Таяни пристигна. Много се радвам, че сте тук сред нас. Благодаря ви, че отделихте време за това заседание. Давам думата на комисаря. Той ще говори за нашата тема. Ще говоря народния си език, тъй като няма превод. Тъй като има превод, извинете. Уважаеми депутати, уважаеми национални депутати, днешната среща е изключително важна, за да може енергийната тема да влезе в контекста на едно връщане към модерна индустриална политика, която е конкурентно способна. Както знаете, Европейската комисия си е заложила една цела. Тя е 20% от БВП преди края на 2020 година, който да идва от производство. След няколко седмици ще излезем с едно съобщение, което ще даде голям принос и към февруарския съвет, който ще говори за конкурентоспособността на индустриалната ни система. Смятам, че заедно с фискалния а, пакт трябва да има един индустриален пакт, за да може политиката на жертвите, на усъкръщаването на бюджетите да бъде подкрепена от една а, друга, такава, която да даде стимул на економиката. Една нова модерна индустриална политика изисква да разрешим различни важни теми и да се съсредоточим а, върху различни действия, като новаторството, достъпа до пазарите, информатизацията, достъп до капитали, а, човешкия капитал, компетенциите, обучението. Има един основен стълб, а това е стълба на енергийната политика. Не случайно съвета от юни се обърна към Европейската комисия с задачата да подготви списък с а, идеи, един документ за февруарския съвет, в който да се покаже какво е въздействието на енергийната политика върху индустриалната политика. Работим с комисара Йотингер и документът ще бъде представен пред съвета. Имаме доста амбициозни цели. Знаете, че за 2050 година има един документ, който ще трансформира енергийната ни система, също така и економиката ни. Средносрочната рамка за климат и енергетика 2030 година е важна стъпка в тази посока. Имаме нужда от политически отговор в средносрочен и краткосрочен план, за да може този преход да бъде положителен, да може да се постигнат целите, минимални разходи за обществото и за промишлеността. Освен това, трябва да се направи един постоянен подход между политическите действия, имайки предвид, че основният ни приоритет е да подобрим конкурентоспособността на Европейския съюз, най-вече пред останалата част от света. С високата си безработица, Европейския съюз трябва да поддържа висока заетост и трябва да се възползва всички економически и производствени мощности, които да могат да ни тласнат към една ниско въглеродна економика, която да използва ефективно ресурсите. В този контекст става приоритет въпроса за цените, защото цените са много високи в Европа и те пречат нашата конкурентноспособност. Плащаме за електричество много повече, отколкото се плаща в Китай. И производството с такива разходи означава да пътуваш с уловни криле така че няма как да сме конкурентоспособни. Проблема е ясен на всички. Разбира се, решенията не са лесни. И днес дори говорим за това. Говорихме за постоянните, за последните, извинете, данни на Международната атомна агенция и потребителите в индустриален план, заедно с японците, означава, че плащат два пъти повече при закупуването на енергия от тези в САЩ. Цената на природния газ е три пъти по-нисък от цените на вноса на такъв в Европа. Да не говорим пък изобщо за шистовия газ, защото и там трябва а, ясно а, да спрем вниманието си и да кажем какво мислим. Съветът беше съвсем ясен по този въпрос. Той каза, че трябва да се върви напред. Аз смятам, че трябва да имаме неутрален подход по тази тема. Има, разбира се, тревоги свързани с околната среда, но има и тревоги, които са от економически и индустриален характер. САЩ напредват на световната сцена поради своята конкурентоспособност, способност, тя се дължи на ниската цена на енергията, която идва от това, че ползва чистов газ. Така че Европа не може да не вземе предвид този проблем трябва да се види по научен начин, без никакви а, предразсъдъци, да се види дали може, без да се накърнява околната среда, да се извлича шистов газ и той да се използва като енергиен източник за нашите предприятия. И това е всъщност само един от инструментите, с които разполагаме за енергийната си политика. Има държави членки, които се обръщат с искане да не бъдем скромни в това отношение, да не подхождаме а, така плахо. Камерън, английския министр-председател, писа на господин Барозо и искаше ясни стъпки от страна на комисията в тази посока. Аз лично смятам, че трябва да се направи много внимателен, интелигентен анализ на въздействието върху околната среда и след това да се вземат каквито и да било решения цените за нас наистина са много високи. Има обаче и неенергийни компоненти на цената, като електропреносната мрежа, всякакви видове а, отделни такси, които се налагат отделно а, цените на ВИ. Нарастиха тези цени, те постоянно растат и може да кажем, че са 30-45% от цената която плаща индустриалния потребител, всъщност отиват за това. Е, много силно оказват своето въздействие те върху цената на енергията. Казахме, че те са изключително важни за индустрията и не само за енергоемките индустрии. Можем да кажем 30-40% от общата цена на производството може понякога отиват за електричество, но така се пречи на малките и средни предприятия. В този контекст да се поддържа такава енергоемка индустрия, като например стоманата индустрия, алуминиевата индустрия, е, е нещо, което трябва да бъде обмислено добре, защото работните места в тези отрасли са наистина голям, огромен брой, но имайки предвид, че и те са стратегически а, отрасли, а, не бива да ги забравяме. Изправени сме пред много високи разходи, т.е. в същото време сме изправени и пред индустриална реалност, която е изключително важна за конкурентоспособността на Европа как да се реши този проблем за високите енергийни разходи, което много често това ниво е толкова високо, че си мислим, че те не са ни нужни. От друга страна, те са изключително важни за нашата конкурентоспособност. Енергийната ефективност е един от отговорите, имайки предвид а, повишаването цените на електричеството и свързаните разходи. Логически погледнато, имайки предвид всички тези разходи за модернизация, стигаме до нови проблеми, проблеми на съвремието и стигаме до альтернативни решения, които се наричат делокализация. Тоест, свръх високите цени на енергията може да накара големите енергийни гиганти да отидат другаде, Тоест, извън границите на Европейския съюз и да произвеждат там. И за това е необходимо да се направи един точен, реалистичен анализ на причините за тези високи цени и а, всичко това трябва да бъде преценено в общия план. Трябва да актуализираме националните политики, да ги координираме по-добре. Освен това, има и преходни мерки в Европейския съюз за секторите, които са енергоемки. А, с тези временни мерки, трябва да внимаваме да не се изкриви вътрешния пазар и да се създадат равни условия и в световен, не само в европейски план. Ще отворя тук една скоба за настоящите правила за конкуренция в Европейския съюз. Те бяха заложени за вътрешния пазар и според мен, и пак казвам, това е личната ми позиция, те може би не са адекватни а, на настоящата ситуация. Тя се е променила. Настоя... Индустрията от 50-те години, примерно, имаше съвсем друга конкуренция в световен мащаб. Ставаше дума за вътрешна конкуренция между държави в Европа. Сега, имайки предвид новата геополитическа ситуация, сме изправени пред конкуренция, която идва от Китай, от Азия, Бразилия, Индия. Така че и правилата на конкуренцията един вид са се променили, защото конкуренцията е, не бива да се пренебрегва, но прилагането пък е от своя страна на принципите и правилата, според мен, трябва да бъде актуализирано и да отговаря на настоящето. Новата рамка а, свързана с чистотата на въздуха и климата до 2020 година, трябва да се насочи точно към тези елементи. Трябва да бъде кохерентна във всички свои елементи и в същото време трябва да дефинира едно ниво на амбиция, което да доведе до една диференцирана цена на енергетиката между Европейския съюз и основните конкуренти на Европейския съюз в световен мащаб. И за тази цел трябва да използваме всички необходими потенциални ресурси от ВИ до неконвенционалните такива, като се даде фокус най-вече върху научните изследвания и развитието. Нашата стратегия за реиндустриализация всъщност се е насочила към цялостните, към цялостния подход. Когато говорим за реиндустриализация, ние всъщност говорим много внимателно, разбира се, за една политика, която цели енергийна ефективност и ефикасност, пестяване на енергийни източници и ВЕИ, макар че това няма да е лесно. Разбира се, но трябва да се гледа напред и трябва винаги да се прави така, че енергийните спестявания на енергийната ефективност да са част от работата ни и целите ни. Освен това, знаете, че последните години една постоянна част от нашето производство отиде в Китай – защото там се работи с въглища, както знаете най-вече. И сега Китай отговаря за голямата част от емисиите на а, световен а, мащаб на въглеродни емисии. Ние сме загубили 350 милиарда евро в инвестиции. Нашата квота падна от 40 на 20% в глобален мащаб на производството. И това се дължи единствено и само на Китай. И факта, че Китай използва а, въглища. От другата страна на Атлантика, както казахме, е, се използва шистов газ. Шистовия газ променя е, из основи енергийния микс на е, американската система. Постоянно падат там разходите за електричество и в същото време пък при нас те се увеличават. Така че трябва да направим така, че бъдещия енергиен микс да съдържа всички наши енергийни ресурси, използвани по оптимален начин. Високата цена на енергията се превръща в един основен елемент на индустриалната политика на Европейския съюз. Трябва да намерим един баланс между темата шистов газ, т.е. трябва да се направят необходимите проучвания, защото шистовия газ е един от секторите, разбира се, които трябва да бъдат обсъдени, но ако не се е, намеси много спешно по всички тези енергийни инструменти, то тогава ние ще изостанем, няма да бъдем конкурентоспособни. И разликата в цената на електричеството ще направи европейската индустриална система много слаба. Както казах, преди 20 февруари ще излезем с този доклад, който е разработен от моята генерална дирекция и тази на комисара Йотингер, за да дадем идеи, конкретни идеи за съвета. А, сега, що се отнася до мен, аз смятам, че трябва да гарантираме а, многообразието на този микс. Националните субсидии за ВИ трябва да бъдат проучени много внимателно и по-специално в случаите, в които операторите не, функ... не отговарят за поддръжка на бекап капацитет. Трябва да се хармонизират националните системи в сферата на ВИ и ако тези указания не са задължителни, държавите членки трябва задължително да ги вземат предвид, защото в крайна сметка тази енергия зависи и от помощта, която и се отпуска. Говорихме за това в италианския парламент съвсем скоро. След това постепенното изключване на ядрената енергия и за това а, да се използват неконвенционални източници, които ще ни дадат конкурентен тласък а, пред нашите конкуренти на международно ниво. Ако горим прекалено биомаса, това ще повиши цената на биомаса. От друга страна, трябва да намаляваме запазването и съхранението на въглерод в почвата и други такива източници. Трябва да се търсят нови източници за намаляване на разходите, повишаване на конкурентоспоста на международно ниво, за да се зачитат, извинете, за да се постигнат целите заложени за 2020 година. Развитието на ВЕИ не допринася само към постигане на целите ни за околната среда, защото зеления растеж, развитието, иновациите, новите бизнес модели представляват една отлична възможност за нашите предприемачи. Днес представих резултати на Евробарометър за това как малките и средни предприятия всъщност вървят към по-зелено поведение. Всички МСП са избрали един път, който им е удобен или може би искат да бъдат по-зелени, който ги насочва все повече към една система, която замърсява много по-малко и е много по-зелена. Това всъщност е ноу-хау за нас, европейците. Последните си пътувания се занимавах точно с зелената индустрия и съпътствах а, такива пътувания в Израел и Китай, най-вече в сферата на водите. Голям интерес бе проявен от нашите колеги в тези две държави, които оцениха европейския ноу-хау в тази посока. Цел за тази е, тема е изключително важна за нашата конкурентно способност, но също така трябва да бъдем малко по-смели в своя избор и да отговорим на потребностите, на производителността, на нашата конкурентоспособност, което означава заетост. Затова трябва да дадем повече Европа, не по-малко Европа. Имаме нужда от истински вътрешен енергиен пазар. Аз държа на това и това трябва да се направи, ако искаме енергийната ни система да бъде един инструмент, който да поддържа индустриалната конкурентоспособност, като целта ни винаги трябва да бъде изграждането на една система, която създава повече работни места, за да може да бъде победена кризата. Благодаря, господин комисар. Благодаря на заместник председателя на Европейската комисия. И сега ще дам думата на последният лектор за днешния следобед, който ще говори за шистовия газ в Европа. Енергийна ефективност, шистовия газ в Европа. Давам думата на господин Рандъл Боуи. Благодаря. Добър ден на всички. Бих искал да кажа няколко думи през следните, следващите минути за шистовия газ като а, альтернатива. И е, с е, радост чух някои от е, словата на комисар Таяни за ефективността. Защото според мен, пък и според много други, това е особено важно. Тази сутрин бяха обсъдени редица от проблемите. Покачване на цените на енергия, влушаване, намаляване на конкурентоспособността, а също така и надвисналите над нас опасности, такива като промените в климата. Наред с това съществува и безработицата. А, имаме и много проблеми, които се дължат на замърсяване, на местно равнище, знаете, много европейски градове сега надхвърлят нормата на замърсяване на въздуха или пък нарушават изисквания на СТО. Нарушават изискванията на законодателството на Европейския съюз по отношение на емисиите. Тоест проблемите са много и разнообразни. Как да намерим решение? А, мисля, че а, дебатът тази сутрин показа нещо ясно. Не става дума толкова много за разходите за производство на енергия или пък за цената на енергията. Не става толкова дума за ресурсите, които ще използваме. Необходимо е да видим какво точно имаме предвид, когато говорим за конкурентоспособност. Не става дума само за а, производство на ефтени стоки, не само за една високообразована работна сила, но има, въпроса има редица страни. Разбира се, необходимо е да не забравяме нито за секунда, че трябва да предотвратим промените в климата, трябва ни растеж, за да може да се храним. Трябва ни по-висока производителност на труда и на капиталите. Необходимо е да намалим замърсяването на околната среда за името на нашето здраве. Завършването на вътрешния пазар и използването на вътрешния пазар като инструмент за завършване на пазара, с енергийния пазар с по-висока ефективност е много важна задача. Това може да помогне за решаване на много от проблемите, които споменах. Както чухме от професор Блок, е, говори, той говори за ВИ, геотермални, е, приливни, слънчеви, ветрови е, перки и всякакви други, всякакви други възобновими енергоисточници. Тяхно е бъдещето. Шистовия газ, както каза комисар Таяни, трябва много, внезад, много внимателно да разглеждаме неговите възможности и да видим дали то е жизнеспособна альтернатива. В САЩ специален случай. Ако облетите САЩ, ще видите, че почти половината от територията на страната е на практика незаселена. Разбира се, това дава големи възможности за добиване на шистов газ. В повечето части от Европа това не е възможно. А, също така изчерпването на ресурсите а, ще доведе до а, липса на устойчивост при това производство. Затова мисля, че ако ние продължим работата с нашите традиционни веи и не разчитаме прекалено много на шистовия газ, няма да сбъркаме. Също така важни са иновациите, ефективното използване на ресурсите. Това са ключови фактори за по-висока конкурентоспособност. Такъв фактор е и високото качество, високото качество, а не да се конкурираме с ниски цени с Китай. най-ефтината енергия е енергията, която не се, не се произвежда. Тоест енергийната ефективност. При развитието на вътрешния пазар а, трябва да мислим за ефективността, енергийната ефективност, преди всичко. Наред с това трябва да обърнем специално внимание върху възобновимите енергоисточници. Да намалим потреблението на енергия преди да мислим за по-нататъчно производство. Също така трябва да видим какви са резервните ни възможности, какво допълнително може да се направи, как да се развият съществуващите инфраструктури. Много важно е потребителите да помогнат в този процес, като намаляват, помогнат за намаляване на търсенето. Особено много важно е и съхраняването на енергията, нещо, което бе споменато. Всичко това трябва да бъде постигнато в рамките на вътрешния енергиен пазар, като ефективността е ключов въпрос. Тоест, ние се нуждаем не само от интерконектори, нуждаеме се от местно разпределение. Как да постигнем това, към което се стремим? Сградите са много важна част от това уравнение. Те потребляват около 40% от енергията, която произвеждаме. Никаква част на инфраструктурата не е така важна, както енергийната ефективност на сградите. Стандартизацията е ключов въпрос. за вършването на вътрешния пазар не по-малко важно. Както казах, ефективността е предварително условие. Сега имаме минимални изисквания към енергийната ефективност. Е, те се залагат е, при проектирането на е, сградите и всичко това ще помогне за хармонизиране на вътрешния пазар на енергия. И възобновените енергоисточници се нуждаят от хармонизация. пожароустойчивост, безопасност, всичко това са въпроси, които трябва да се хармонизират. Трябва да се хармонизира и измерването, ако щете. Много от стандартите вече са глобални по, по своята същност. Ето и в САЩ вече се приемат някои е, екологични решения е, и Китай започва да прави това. Тоест, е, европейските норми стават, норми на ИСО, стават вече глобални. И това ще даде, увеличи възможностите на Европа да изнася своите продукти, които са вече стандартни в световен мащаб. Системите за одит и управление на енергията също са особено важни. Наред с енергийната ефективност, за която говорих до сега, енергийният одит изисква големите промишлени отрасли внимателно да анализират енергопотреблението си и да планират начини за намаляването на енергопотреблението си. И това е много важен елемент от нашата работа. Предстои още много да се направи за довършване на вътрешния пазар, особено там, където става дума за енергоефективност. Това са така най-големите аспекти на пазара на енергия за намаляване на себестойността увеличаване на ефективността. Информацията е също много важен елемент. Финансирането от страна на Европейския съюз също трябва да изиграе своята важна роля. Споделянето на информация, сътрудничеството не трябва в никакъв случай да се пренебрегва. Сътрудничеството не трябва да се бърка с сговарянето. Трябва да мислим за дългосрочните аспекти. Краткосрочните цели създават много и действия създават много проблеми. Трябва да мислим в по-далечен хоризонт, дългосрочно. Повечето от данните, с които се запознавам, е, ме карат да мисля, че ако се нуждаем от цели, те трябва да бъдат цели за енергийна ефективност. А, останалите цели няма да са достатъчни. Затова целите за ефективността ще ни донесат а, по-лесно, помогнат по-лесно да изпълним а, целите а, за намаляване на парниковите газове. И тук е необходима гъвкавост, както вече казах. Какви са възможностите? Някои най-нови изследвания показват, че възможностите за енергоспестяване са много високи. Към 40% до 2030 година. В жилищния сектор около 65%, в транспорта 26%. До 40, 26 до 40. Е, значи това са of course has the largest uh, share. By 20 до 2080 година може да имаме 80% енергоспестяване във всички отрасли. И това са резултати от много подробни и внимателно проведени изследвания съгласно сегашните законодателни изисквания, страните членки трябва да подобряват с 3%, да обновяват с 3% инфраструктурата си ежегодно и да намалят потреблението си 5 пъти. това е, е начинът за економично използване на енергията. Разбира се, енергоефективността има много предимства. И една малка диаграма ще ви покажа. Примерно в дясно става, където става дума за където става дума за а, а, нет, а, нетните доходи, за разполагаемите доходи енергийната ефективност намалява бедността, повишава благосъстоянието, помага за създаване на работни места. Хиляди работни места могат да се създадат до 2020 година, ако се използват възможностите за по-висока енергийна ефективност. Тя ще се отрази благоприятно на бюджета на страните и, и трябва да кажа, че, по, по, е, че във всички сметки как да излезем от енергийната криза, трябва да кажа, че ефективността трябва да седи на първо място. Трябва да отделим повече време да разберем това. Исторически план, е, пестенето на енергия, вече е, виждате какво място заема. Това изчисление показва, че ако ако ние не, използ... не бяхме използвали програми за пестене на енергия, нашето потребление щеше да бъде 65% по-високо, отколкото днес. Тоест, това е най, единственото най-полезно гориво и най-широко използвано гориво в енергийния микс спестяването. Просто си струва да се вгледат взрете в някои от тези цифри, защото те наистина са а, впечатляващи. Сега някои конкретни примери. В, в, в е, Дания, например. Дания има високи данъци върху енергията и, и въпреки това е, има една от най-силните е, економики в Европейския съюз. Тоест, е, доводите, че данъците убиват индустрията, съвсем не стоят на крака. Дания е пример за това. Едно неодавнашно изследване показа, че тези високи данъци на практика нямат никакво въздействие върху заетостта, върху частният сектор, върху потреблението, а, или върху платежния баланс. Напротив, имат положителна роля за, върху заетостта. Там имаме няколко много големи а, световни фирми. А, технологията е 3% от а, ГДП, а, от а, БВП. А, имаме, значи, там а, фирми като Siemens, Rockwell, Vestas и други. А, енергийните технологии представляват 10% от износа на Дания. Става дума само за износ на технологии. Ето тази таблица показва цифрите. Може да видите, че никой от компонентите на брутния вътрешен продукт не оказват въздействие тази политика. Ето е енергийната зависимост. Дания тя е трета отдолу нагоре. Тя е единствената страна членка с положителен износ на енергия. Най-високо е Малта, която е 100% зависи от внос на енергия. Значи това е много впечатляващ пример. Е, много набързо ще ви покажа тук тези данни примерно добива. Там възможностите за спестяване на енергия са много големи, въпреки че отрасъла е енергоемък. Но става дума за улавяне на газовете и топлообмен. Същото се отнася и до производството на цимент. Е, това са цифри на ОИСР. Е, отново чрез е, е, топлообмен и други технологически средства, възможности за спестяване са много големи. Ето това е графика, пак зелената крива е САЩ, червената е Япония, синята ОСР. И това са цифрите за цените. И в заключение, вътрешният пазар на Европейския съюз трябва да реши проблема за ефективността, за инвестициите, но преди всичко идва енергийната ефективност. Зелени, нисковъглеродни работни места и растеж трябва да бъдат приоритет. Ние трябва да бъдем начало и трябва да приемем задължителни цели за енергоспестяване и енергийна ефективност. Ето една картина, която ми направи голямо впечатление, може би сте я виждали. Виждате сондата Джуно, Юнона, изпратена за Юпитер. Тя използва техниката на прашката, завъртя се няколко пъти около Земята и след това се насочи към Юпитер. И ето тук виждаме как Земята и Луната танцуват една около друга. И ние на нашата земя се, не сме живяли, развивали сме се а, а, пред милион и повече години. И а, трябва да използваме техниката, за да решим проблема с цените, които в момента плащаме. Благодаря. Европос ефективус енергijos vartojimo с tarybos direktorato valdybos директори. Благодаря ви, господин Бауи. Уважаеми колеги, както може би сте забелязали, някои от нашите оратори много надвишиха от търденото им време, но презентациите бяха много интересни. Както е сега, ще ще е, дам думата на националните парламентаристи. Още веднъж ще повторя да си попълните жълтите картони преди това. Правилата за дискусията ще бъдат същите като сутрешната сесия. Две минути за всеки оратор. Е, Парламент Parlamento Европа с Europos нарис. И Ir pirma užsirašusi двама оратори от национален парламент и един от Европейския парламент. Първият колега записа се да се изкаже е колега от Косово, от Комисията по економика и развитие, председателя на тази комисия от Косовския парламент. Председателя се извинява за грешно произнесените имена. Благодаря. В, към момента в Косово има само един а, оператор, който произвежда електроенергия и а, двама, занимаващи се с дистрибуцията. Законодателството за отваряне на пазара обаче е подготвено. В координация с е, в съответствие с европейското е, законодателство за е, ВЕИ и сътрудничество между държавата и частния бизнес. Чакаме да бъде изградена връзката с Албания, което ще ни позволи да станем част от единия енергиен пазар освен това, очакваме да се стартира проекта за изграждане на нова електроцентрала. Искам да задам няколко въпроса. Въпроса свързани с субсидиите и ВЕИ. Беше много интересно е, да чуем господин Маркус Берер и това, което той каза за е, бизнеса. Искам да ви попитам какви са ползите от субсидиите или по какъв начин ползите се отразяват върху е, сектора, върху бизнеса. Мистер Берър също така говори за намаляване на емисиите. Искам да попитам по какъв какъв начин гледа бизнеса на това? Как бизнеса вижда своето място в намаляването? Е, и дали субсидиите помагат на бизнеса да започне да използва възобновяеми енергийни случаи и колко време е необходимо? Ако о, всеки надвишава времето за говорене, не всички ще получат думата, така че ще ми се налага да ви прекъсвам. Попитахме дали можем да ви предоставим слайдовете. Да, ако колегите желаят, можем да ви ги пратим по имейла. Станислав Иван от Полския сенат е следващия оратор, колкото може по-кратко. Благодаря, господин председател председател, ако погледнете трите стълба на европейската енергийна политика, е, ще видите, че единствено координирания подход е, може да е, гарантира растежа в европейската економика. Ние трябва ако се задължим да ограничаваме емисиите, това ще застраши реиндустриализирането на Европа цените на енергията могат да се е, обвържат с е, политиката за климата. Високите цени на енергията се отразяват пагубно на развитието на економиката. Ако цените на енергията в е, е, Полша се увеличат само с няколко процента. Това може да доведе до загубата на няколко стотин хиляди работни места. и има риск свързан с манипулирането на схемата за търговия с емисиите. Това е схема, която много влияе на пазара и е, която не бива да бъде променена с лекота. Що се отнася до економическия растеж на Европа, цен, цената на а, а, квотите за търговия с емисии не бива да бъде обвързвана с цената на енергията. Благодаря ви много. Председателя, следващия оратор е господин Имбрасас, член на Европейския парламент. Уважаеми колеги, Днес говорим за енергийна ефективност и виждаме каква е нашата цел до 2020 година? Когато погледнем статистическите данни, когато видим колко се увеличи употреблението от 2008 до 2012 година, виждаме, че има надежда да постигнем целите си. Енергията ефективност означава следното. Санирането на сградите е нещо изключително важно, особено в страните от е, източна Европа. Е, и специално в този сектор има огромен потенциал. Може да се постигне много по отношение на енергийната ефективност и економията на е, енергия. Когато говорим за ВЕИ, трябва да се отговорим на въпроса по какъв начин да гарантираме техния по-висок дял. Как да направим така, че домакинствата да използват ВЕИ? И моят въпрос в тази връзка е следния. Подготвени ли са някакви правила за субсидиране на използването на ВЕИ? Следващия оратор е от Гърция, господин Дионисо Стамаритис. Είναι βέβαιο, κύριε Πρόεδρε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ανάγκη Господин председател, без съмнение имаме нужда от енергийна политика, която да насърчава растежа и развитието. Основните стъпки в тази посока са следните възоснова на настоящото законодателство и настоящата политика на Европейския съюз от 2300 година за енергетиката и е, климата. Е, първо намаляване на емисиите, второ осигуряване на доставките, трето повишаване на конкурентоспособността чрез използване на високи технологии, е, повишаване на ефективността на разходите и е, адекватно използване на ресурсите. Е, тези политики на Европейския съюз могат да бъдат двигател на растеж. Европейския съюз е пионер по отношение на чистите и ефективни е, технологии и това трябва да бъде изведено на преден план и използвано като предимство за постигане на най-добри резултати. Целта на политиката политиките е да се намали замърсяването и да се подобри здравеопазването. Тези политики обаче се критикуват, тъй като те повишават цената на електроенергията и много от домакинствата и бизнесите не могат да си позволят да плащат тази висока цена. Ето защо трябва да работим за установяването на един европейски вътрешен енерген пазар, също така и да изчерпим вътрешните резерви за производство на енергия с възобновяеми и невъзобновяеми енергийни източници, за да можем да осигурим сигурността на доставките, защото това ще подобри нашата конкурентоспособност. Едновременно с това ще реализираме економия на енергия, ще повишим ефективността. Използването на повече ВЕИ ще се е, отразят положително на производство на енергия, поне такъв е, е опита на моята страна е, Гърция. Освен това трябва да се подобрят мрежите, защото по този начин ще се намалят разходите. Благодаря. Председателят. Следващия оратор е, е представител на Латвийския парламент. Защо не следите докладите на международните търговски камери, не насърчите фирмите да преминат към зелени инвестиции? Ако сте достатъчно отговорни, трябва да гледате на бизнеса си в перспектива 10-20 години. И тогава ще знаете, че след 10 години конкретността на економиките ще бъде измервана по вашата енергоефективност, а не по а, енергията, която сте генерирали. Това ще означава и повече печалба и спазване на целите за по-зелена економика не бива да се занимаваме с атомна енергия. С годините ВЕИ ще стават все по-ефтини. Те ще бъдат конкурентно способни, дори без помощи от държавата. Бизнес Европа, говорете с Шеврон, да инвестира не в шистов газ, а ВИ сътрудничеството с Европейския парламент ще доведе до един до, до зелена светлина на интелигентните мрежи. Така устойчивостта ще бъде гарантирана. Благодаря сега господин Проди от Европейския парламент. Благодаря. Отказаното от господин Блок искам да започна. Имайки предвид отрицателната цена на електричеството и необходимостта да се има или натрупване на енергия, но и на топлина. Искам да кажа, възможността да се използва свръхпроизводството на ток за производство на въглерод, на водород, извинете. И по този начин да се даде стимул на онези индустрии, които се възползват от водорода, като например рафинериите, както и фабриките за изкуствен тор и да се допринесе към постигане на един баланс в електрическата мрежа. В същото време Така може да се стигне и до натрупване на запаси. Може да се направи, примерно, с офшорни вятърни генератори. Те... Там има много вода, която може да бъде преместена. И така може да имаме хидравлични резерви във всяка офшорна станция. Мисля, че това е много важно. Благодаря за вниманието. Много бе интересно това събитие. Ачу, е, националния парламент Румъния спона с Кристиан. Благодаря. Следващият оратор е господин Тичирук от Румънския парламент. Благодаря, господин председателю. Е, каза се тук, е, че е, има по-низки разходи за производство. В щатите може би е по-чисто понякога то. Добре, съгласни сме, но голямото предизвикателство пред Европа всъщност е да стигне до аналогична ситуация, т.е. до положението по-настоящен в САЩ. Чух това, което каза господин Боуи, който спомена цената на енергията. И имам един въпрос по какъв начин европейските държави биха могли да насърчат е, проекти за ВЕИ, без да има обща система за подкрепа е, към всички държави членки за тези проекти трябва да се направи така, че да има добавена стойност за съответните компоненти, които са с ВИ характер. Имайки предвид дефицита в целия Европейски съюз, това е голям проблем. Сега, как да намерим решение за това, какво да се включва в себостойността на енергията. Това трябва да бъде първата ни стъпка, да определим точно и ясно какви са цените и как се определят те. Благодаря. Благодаря. Госпожа Басайте от Литовския парламент е следваща. Конкурентоспособността на европейската економика е тясно свързана с един пазар, който е, да бъде благосклонен към потребителя. Искаме Европейската комисия да раздели цените на нефта и на природния газ и да създаде един конкурентен пазар на природния газ. Напълно съм съгласна с преждеговорившите, що се отнася до енергоспестяването и енергийната ефективност в транспорта, при сградите, при строителството. Това трябва да бъде наш приоритет. Европе... 21 е, век трябваше да бъде века на зелената економика и зелената енергия. Това обаче вече не е цел на Европейския съюз. Нека да погледнем онези, които водят класациите по използване на ВЕИ, например, Дания и други държави. Това е бъдещето за Европа. Благодаря. колеги, gerimo kolegė. Европа с парламента, по нас Корейра де Кампус. Благодаря. А сега господин Карера де Кампус от Европейският парламент. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя Литовското председателство и Европейският парламент – за организирането на тази среща. Със съжаление ще кажа, че ние в Европа бяхме малко заблудени. Ние разградихме промишлеността си а и сега трябва да я възобновяваме, за да се конкурираме не с Индия и с Китай, а с Съединените щати. И затова с голям интерес чух а, изказванията днес и а, говорещите в никакъв случай не бяха единодушни. Много пъти но те си противоречаха. Едни бяха за шел газ, за, за, за шистов газ, други а, не. А, и, и, но, а, твърди се също, че Европейският съюз трябва да бъде по-чувствителен спрямо изискванията на ВЕИ и на възобновимите и на други фактори. Е, трети казват, че трябва да защитаваме пазарите си, но ние трябва да защитаваме европейските пазари, европейските ценности. Трябва да е, наблегнем на енергийната ефективност, както бе подчертано. Необходимо е също така да осигурим е, доставките за страните, които са застрашени поради геополитическото си положение. Необходимо е също така да подобрим разпределителните мрежи и да използваме енергията по-ефективно. Мисля, че Европа има а, конкурентни предимства, които трябва да се използват. И така да разбирам какво става с ВИ. Положихме такива големи усилия и сега изглежда като че ли ентусиазмът ни поохладя. Е, трябва е, е, внимателно да изчислим какви са разходите и какви са предимствата. А сега? Господин Дейвид Крипа от Италианския парламент. Благодаря. Много благодаря на казаното от господин Бло и господин Блок. Наистина високо ценя казаното от тях. Смятам обаче, че и конкурентите ни от производствена гледна точка могат да тръгнат към същата доставка, така че конкурентоспособността на индустрията всъщност ще стигне до нула, когато всички започнат да използват чистов газ. Затова смятам, че е хубаво да се даде един сигнал към третата индустриална революция. Това се споменава от Джереми Ривкин в неговата книга. Другия аспект е ефективността и нашата енергетика. Имаме нужда от научни изследвания и иноваторство, за да може нашите предприятия, малки средни предприятия, да се развиват в тази посока. Съхраняването трябва да има приоритетна роля и запасите също, заедно с потребителя. Потребителя трябва да може да прави разлика кога да използва електричество. Т.е. той трябва да може да направи разлика дали да използва дневната тарифа или нощната тарифа или каква енергия да използва денем и нощем. Ние правим голяма грешка в Италия. Нямаме различни цени през деня и губим а, някои ВИ източници, които захранват през деня нашата мрежа.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 следобедното заседание ни, засочва ни насочва към една тема, която е много важна за моето страна. Това е конкурентоспособността на индустрията. Затова високо ценя казаното от господин Таяни, защото смятаме, че идеята, че Европа трябва да премине към политики на развитие след тази фаза на политики на а, бюджетни съкрещения е много важна. Цените са изключително важни за една политика за развитие, една повдигане на конкурентоспособността, защото това не може да става без енергия, която да бъде на, разход, на цени, които да са конкурентоспособни на европейско ниво и сравними вътре в рамките на единния пазар. Затова смятам, че в днес следобедното заседание ще повторя това, което казах сутринта. Ролята на пазара е изключително важна в този смисъл и от една страна, що се отнася до интерконекторите, свързването на системите и от друга страна, най-вече истинска либерализация на вътрешните пазари. Само това може да даде конкурентоспособност и намаляване на цените за предприятията и за крайните потребители. И още нещо накрая за енергийната ефективност. Ние смятаме, че сред всички други въпроси, за които нямам време да се а, да говоря, понеже е, ва... е малко времето, което ми давате, енергийната ефективност има много важна роля за бъдеще, не само за системата, която генерира електричеството, но и за индустриалната система. А, ВИ пък е, и другите източници трябва да дават тласък на научните изследвания. Това е един елемент, който трябва да ни накара сериозно да мислим за това как произвеждаме и как правим нови програми. Значи, благодаря, колега. А, а, и последен в моя списък е членът на Европейският парламент. Не знам дали произнесах името правилно. госпожа Кравалио. Благодаря. Искам да поздравя колегите и от националните парламенти, и от Европейския парламент. Имам въпрос към господин Рандъл Боуи. Съгласна съм със значението на енергийната ефективност. Но, вместо да е, обръщаме внимание само на енергийната ефективност, ние трябва като политици да разгледаме различни възможности. Използването на е, технологическите иновации за намаляване цените на е, енергията и за коригиране на някои от грешките на миналото. бяха използвани примерно технически решения за ВИ, които не бяха достатъчно зрели. Трябва обаче да положим усилие да завършим вътрешния пазар на енергия, да намалим отрицателните въздействия, да използваме альтернативни енергоисточници. Значи не трябва да пренебрегваме нито една технология. Защото Европа има своя специфика. Трябва да се опремем, опрем на нея. Ние нямаме много енергоисточници. Единствено, като използваме всичките си възможности, ще може да постигнем сигурна, чиста и достатъчно ефтина енергия. Благодаря. Благодаря, колеги. Имаме редица въпроси, много забележки бяха направени и коментари. И сега давам а, по 3 минути на нашите лектори да отговорят на зададените въпроси. И а, първо господин Маркус Бейрер от Business Europe. Имате думата. Благодаря, господин председател. Най-напред благодаря а, за приноса на всички участници в а, тази дискусия. Има няколко важни въпроса, на които искам да се спра. Едва ли ще мога да го направя в отреденото ми време. Но ще се опитам да се спра на най-важното. Първо, въпросът за интерконекторите и вътрешния пазар. Мнозина, много от вас говориха за това. Ние винаги сме смятали, че е необходимо за, за да постигнем достатъчно приемливи цени и достатъчно ниска ефективност на вътрешният енергиен пазар не е необходима повече конкуренция, а това значи да имаме повече интерконектори. Това е много важно. По въпроса за субсидиите. Какво е въздействието на субсидиите върху търговските дружества. Ако имате примерно 11% субсидии на проект, ще ги инвестирате. И както казах, ние сме за ВИ, но не сме за постоянно запазване на субсидиите за ВИ. Особено когато става дума, че това води до повишаване, до повишаване на цените. И съответно по този начин не постигаме това, към което се стремим. Колкото до енергийната ефективност, не ме разбирайте погрешно, високо ценя мнението на онези, които говориха тук. Наистина енергийната ефективност е много важна, но там са необходими и сериозни инвестиции. Но много пъти това е економически най-ефикасният начин за намаляване на потреблението но не мисля, че са необходими формули... цели, които да формулираме. Необходима ни е система, която да дава възможности пазарът да стигне до най-економически ефективното решение е, за чистите технологии. И тук ще кажа, не ме разбирайте погрешно. Чистите технологии са не само бъдещето, но те са и настоящето. Това въжи за много от страните членки ние ги подкрепяме. Ние искаме европейската економика да стане чиста, нисковъглеродна економика, но в срокове и на цена, които ще позволят на повечето промишлени предприятия в Европа да останат конкурентоспособни. Както каза колегата от Португалия, става дума за сравняване в световен мащаб и в световен мащаб ние губим конкурентоспособност, когато се сравняваме с нашите конкуренти извън Европейския съюз. И още нещо за шистовия газ. Не искам да навлизам в подробности, но е, ние знаем, че сам по себе си той няма да реши всичките ни проблеми, но шестовия газ трябва да бъде част от нашия енергиен микс. Останалите го правят, трябва да преценим внимателно рисковете и да водим а, необходимия дебат. Не трябва в никакъв случай да пренебрегваме тази възможност за европейската економика. Това би било грешка. Благодаря. Благодаря, господин Бейрър. Сега ще дам думата на господин Блок от университета в Утрехт. Благодаря много. Благодаря за изказванията. Мисля, че можем часове да продължим дискусията, но аз ще се концентрирам само върху няколко неща. Първо, по какъв начин ВЕИ могат да стимулират бизнеса? Със сигурност ВЕИ могат да стимулират бизнеса. Най-добрият пример за това е Германия където виждаме как процъфтява индустрията, свързана с ВЕЙ, осигуряваща работни места на няколко хиляди души. Разбира се, една голяма част от ефтоното производство беше изнесено в Китай, е, трудоемкото, но високата технологичната индустрия остана все пак в е, Германия. А, така че в Германия по този начин бяха създадени много работни места и беше стимулирана а, економиката. Втория въпрос, който беше зададен, беше по какъв начин може да стимулираме инвеститорите да е, използват ВЕИ. Пак ще дам пример с е, Германия таксите, тарифите за включване, там са изработени по подходящ начин. Не всяко домакинство там, разбира се, разполага със средства да направи необходимата а, инвестиция. Държавата отпуска а, заеми на при изгодни условия. А, Доктор Проди зададе въпроса дали трябва да се конвертира електричество в водород. Има решение за този въпрос. Водорода е много ценен енергоносител и ако може той да се използва за електричество, нека да нека да го направим. По-добре да използваме електроенергията на место, на което е произведена, отколкото да я конвертираме. Мисля, че много хора са ентусиазирани по отношение на, на, на ВЕИ. Много правителства също така споделят този ентусиазъм. ВЕИ бяха малки в миналото и ефект от тях беше, беше малък. Сега виждаме обаче, че техният дял се увеличава. Вече говорим за гигавати и се промени и цялостната ситуация. Положителното е, че се намалиха емисиите, намалиха се цените за електричеството за домакинство, бяха създадени работни места, има все още проблеми за, с, свързани с в мрежата, но и те могат да бъдат решени. И виждаме, че може да продължим това, което сме започнали. Благодаря на господин Блок. Благодаря, че отговорихте на въпросите. Сега ще дам думата на господин Боли. Само няколко бързи коментара. Благодаря ви за е, въпросите и за коментарите. Бяха много полезни. Първо, по какъв начин инвестицията в ефективност може да повлияе на разходите. Всички се страхуват от разходите, свързани е, с е, инвестиции. Такива разходи обаче винаги се правят. Ако вземем, примерно, сградите, в сградите се правят дългосрочни инвестиции. Ако се направи, ако е, калкулация за целия полезен живот на сградата, който е между 30-40 е, години, се вижда, че резултатът от направената инвестиция е много, много положителен. Така, в този смисъл инвестицията е, е добра е, тъй като е, чрез е, спестената енергия част от инвестицията ще се възвърне. Така че отговор на този въпрос е зависи от начина по който, по който калкулирате. Говорихме за, за Вей, но във връзка с ВЕИ има друг един много важен аспект. Когато се правят инвестиции, в това число инвестиции в ефективни, се правят инвестиции също така и в развойна дейност. В този смисъл, чрез тези инвестиции се, човек се учи, трупа, трупа опит за това, как може производство да се направи по-ефтино и възоснова на трупания опит ще спаднат разходите за производство на единица продукция. И зелените технологии винаги подобряват производство, отразяват се положително. И накрая относно целите, що се отнася до целите за ВЕИ и за ефективността, те са по-скоро пазарен инструмент. А, мисля, че никъде не може да се намери по-добър пазарен инструмент, отколкото добре поставената цел. защото по този начин се показва какви економии се реализират, какви са ползите и, и по този начин могат да се вземат предвид и местните нужди, да се постигне по-голяма гъвкавост. Това е целта на а, целта на поставената цел. Освен това, се дава възможност на пазара, на инвеститорите, на бизнеса дългосрочен хоризонт във времето, който им позволява да планират. Е, знаете, че построяването на един завод е, отнема е, много време. Така че инвеститорите трябва да правят дългосрочни планове. Поставянето на тези цели ще им помогне да правят те тези дългосрочни планове, в резултат на което да се увеличи производителността, да се създадат работни места. Така че има много, много ползи, които не са свързани пряко с ВЕИ. Благодаря ви, господин Боуи. Колеги, времето лети. Нашата конференция не оближава своя край. А, нека сега да обобщим а, а, дебата. А, първо искам да благодаря на а, комисия ИТРЕ и лично на госпожа Амелия Сартори, председателката и заместник-председателката госпожа Той, която заедно с мен председателство следобедното заседание. Бих искал също така да благодаря за това, че те ми помогнаха да организираме дискусията от днешния ден. Искам да благодаря на нашите оратори. Чухме най-различни мнения, които провокираха дискусия сред нас дискусията между членовете на националните парламенти и членовете на Европейския парламент. Искам да подчертая, че ефективният енергиен пазар а, не е възможен без а, взаимовръзки между енергийните системи. А, днешните оратори говориха за енергийни острови. Са още виждаме, че някои страни членки представляват такива енергийни острови. Много съм доволен, че по време на литовското председателство разширихме списъка до 248 проекта от общ интерес, с помощта на които да избегнем създаването на нови енергийни острови за в бъдеще. Колеги, е, Нашата цел е да гарантираме енергийната ефективност, да постигнем договореност между страните членки. Комисията също така каза, че имаме нужда от единни правила и насоки, за да знаем кой път да изберем. Това е важно както за европейската индустрия, така и за домакинствата. Това се отразява както на нашата конкурентна способност, така а, и на възможностите за а, пренос на енергия през граница, за развитието на малките и средни предприятия. Настоящата система е по-благоприятна за големите предприятия. Малките и средни предприятия имат нямат големи шансове да участват в сектора. Е, така че с поглед към бъдещето виждаме, че ни е необходима нова стратегия за ВЕЙ. ВЕЙ за бъдещето на европейската енергийна политика. И тъй като те са свързани с по-малко разходи, това означава, че те е, ще бъдат по-популярни за в бъдеще. И за да се избегне е, е, конфликта между държавите членки, е, е, ВЕИ трябва да бъдат регулирани на европейско е, равнище. Завършването на европейския енергиен пазар е многостранен процес, в който трябва да работим всички. Много се радвам, че по време на литовското председателство направихме голяма стъпка напред към постигането на тази цел. Надявам се, че и следващите председателства ще дадат значителен принос към постигането на тази цел сега бих искал да дам думата на заместник-председателя на ИТР, госпожа Патриция Тоя, да представи нейното мнение. Е Много много кратко, в края на този следобяд. Аз, за съжаление, бях тук само за една част, но ми разказаха, че дискусиите тази сутрин са били изключително интензивни и много резултатни. Искам да благодаря на Литовското председателство за това, е, че предложи пое инициатива за това съвместно заседание. Наистина благодаря много за брилянтната идея. Искам също така да благодаря за сътрудничеството по време на председателството ви а, с вас. А, завършихме много важни досиета, много важни теми, които ще характеризират европейската политика през следващите години. Така че, наистина много плодотворно сътрудничество. Не само в сферата на енергетиката, но и много други теми тези 6 месеца. Така че ще си използваме ще си спомняме а, с а, много приятни чувства за тези 6 месеца. благодаря на господин Замайкайтис. Надявам се добре произносах името му за това, че бе председател днес след обяд, защото обогати съдържанието със своето присъствие. благодаря от името на всички, от името на всички колеги, от името на госпожа Сартори. Чухте част от колегите днес, част видяхте в работата, по която са били докладчици. Колегите наистина с голяма страст работят по тази тема за интеграцията в единния пазар, единия енергиен европейски пазар. Една отлична работа за една промяна. Промяна на европейската политика, за една по-зелена економика, за една по-чиста економика. Е, с големи усилия работят колегите. Много беше интересно, много се надявам европейската политика да става все по-богата от едни такива общи моменти на обща работа на сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти, защото това е в духа на Лисабонския договор и точно това показва трудния избор пред Европа, защото трябва да има сътрудничество между националните парламенти и Европейския парламент, докато се подготвят решенията, а не след това, когато се транспонират тези решения в националното законодателство изключително важно на този момент за нас като европейци, защото това ни дава възможност да се синхронизираме своите проблеми, своите решения и така нататък. Днес чухме как тръгваме от различни гледни точки в различните държави членки, но проблемите в крайна сметка са общи. И ако имаме една обща политика в областта на енергетиката, можем да намерим и общи решения. Макар че държавите ни са на различно ниво, на различни трудности, различно ниво на прилагане в енергетиката, в микса, различните решения. Това е национален избор наистина. Но за да се изправим пред този национален избор, европейската интеграция трябва да продължи напред, защото тя е едно богатство. И на второ място, пак съвсем накратко, вие ми го припомнихте, то е изключително важно, трябва да се работи заедно за енергетиката, защото енергетиката има нужда от това, но така ще стигнем и до по-ефикасни европейски индустриални политики, защото това са политики на развитие. Ако няма развитие, няма работа, ако няма работа, няма реиндустриализация в Европа и тласък към економиката. Но в каква посока трябва да върви тази реиндустриализация? Политиката в сферата на околната среда, те само тежест ли са? Само трябва да балансираме с тях или те трябва да бъдат и една възможност за индустриалната политика? Многократно го чухме това днес, колко пъти, какво може да се случи, ако дадем тласък на ВИ а, и дадем възможност да се развие индустриалната политика. На трето място, а, споменахте това, че е необходимо да има повече енергийна ефективност и повече на научни изследвания по-зелена економика. Искам да ви припомня, че в програмата Хоризонт тук има колеги, които са били докладчици в Сянка или докладчици. А, заедно с индустриалното лидерство има още една глава, която е съвсем нова а тя е за това как научно-изследователската дейност да обслужва предизвикателствата, пред които сме изправени. Сред тях има енергийно, сред тях има екологично, така че Европа ще предложи, даже вече предлага с програмата си Хоризонт, отговори на една е, по-активна научно-изследователска дейност. Разбира се, трябва да има и ефективност във всички сектори. Е, държавите членки, заинтересованите страни, публични, частни, университети, научно-изследователски центрове, местното управление е, трябва да се възползват възползват пред, от, извинете, този двигател, който им е даден. И накрая искам да благодаря на всички изказали се днес, на професор Бог, на господин Бол, на представителите на Бизнес Юрап. И искам да кажа на всички, че техните доклади ще бъдат взети от нашия секретариат и ще бъдат дадени на всички участници. Отново благодаря на Литовското председателство и приятен път към дума. Dar kartą ačiū, gerimo kolegė. Ir, na, iš tikrųjų. Благодаря още веднъж. Изключително а, тежък ден, но а, стигнахме до ясни резултати. Благодаря на преводачите, които ни помогнаха а, и които превеждаха всички речи на всички езици. И така, в резюме, Колкото и време да отделяме на дискусии, колкото и време да отива в разговори за енергетика, за вълнобими енергоисточници, за ядрена енергия, другата седмица идва коледа. Ще трябва да пуснем светлинките на коледното дърво, на елхата, весела коледа, приятни празници, нека има светлина.